So, liebe Kolleginnen und Kollegen, recht herzlich willkommen zu unserer heutigen Sitzung des Beschäftigungsausschusses. Gleich zu Beginn. Уважаеми колеги, добре дошли на нашето заседание на Комисията по заетост. Сред нас е госпожа Мариан Тайсън, която е компетентният комисар в нашия резор. Поканихме я Днес е, по точка трета от дневния ред става дума за структуриран диалог по отношение на работната година за тази година, а също така и бъдещата работна програма. Искам да ви предупредя, че днес сме отделили повече време от обичайното за разговорите с е, госпожа комисаря. Надявам се, че е, час и 15 е, минути ще бъдат достатъчно, за да бъде проведен един всеобхватен дебат. Аз мисля, че няма възражения по дневния ред. Нямам и аз какво да кажа в тази връзка. Второ, е, Днес имаме пълен езиков режим, освен фински, кроатски и е, галски. Малтийски имаме също, мисля. Господин Казар обаче не е тук, ако е тук ще може да се ползва. Е, след това имаме една е, група на посещение, 10 е, представители на шведския синдикат САКО. Сърдечно добре дошли, уважаеми колеги. И трето, Искам да информирам накратко за последната работна група по отношение на Гърция. Тя се проведе на 15 март и е, присъства Джорджос Катогалос. Обсъждахме подробно хода на преговорите, най-вече от аспекта на темата пенсионна реформа в Гърция и Бяхме информирани много подробно, разбира се, обсъдихме и младежката безработица и е, незаконния труд, труда на черно в Гърция. Една съществена тема, както съвсем логично пролича към онзи момент. Също така и е, една от много актуалните теми е, е бежанците в Гърция и какво може да направи Европейския съюз в тази връзка. Задълбочихме се в основните характеристики на пенсионната реформа и решихме да започне работа една друга нова мониторингова група, която трябваше да започне работа миналата седмица. Гръцките колеги ни информираха поради графика това посещение да бъде отложено. Те наистина са много заети в момента с подготовката за дискусията в Еврогрупата по отношение на по-нататъчната работа с Гърция, така че е, ще определим срок за посещение на група от нашата комисия в четвъртък на срещата на координаторите. Освен това имахме делегация в Братислава във връзка с предстоящото словашко председателство. Имаше много подробна дискусия с министъра за, на труда, социалните въпроси и също така членовете от групата по социални въпроси в парламента. Срещнахме се с е, е, социални партньори, представители на гражданските организации. Това е, беше възможност да си създадем една обща представа за целите на бъдещото словашко председателство. Следващата точка – кампанията за ратифициране на протокола срещу робството. Това е следващата ни задача. Искам да насоча вниманието ви, че днес след края на заседанието на Комисията по заетост в 18.30 часа на второ е, ниво Беркони Ера ще се състои едно събитие, където ще започне нова кампания е, на МОД – във връзка с протокола срещу робството. Държавите членки трябва да го подпишат, така че мога да ви поканя само най-сърдечно да участвате в това събитие. И последно имаме нов график на срещата на МПЛ на 30 май от 15.30 до 19 часа, малко необичайно време. Ние ще гласуваме от 17 часа нататък, за да можем да съчетаем всичко е, по-добре с пътуванията и другите е, задачи, също така и е, за да можем да ползваме преводачите, ще работим от 15.30 до 19.30 часа. Залата, дневния ред, всичко остава същото, няма да се промени. Това беше съвсем накратко моето съобщение в началото на нашето заседание. Сега преминаваме към точка трета от дневния ред част от структурирания диалог с комисията. Още веднъж искам да приветствам със сърдечно най-добре дошла комисар Мариан Тайсън. Започваме дебата. Давам думата първо на госпожа Тайсън и е, след това на е, докладчиците в Сянка и след това на други членове на нашата комисия. Госпожо Тайсън, имате думата. Uh, Благодаря, господин председател, уважаеми депутати като ви представих програмата за работа на комисията през 2016 година. През ноември 2015 казах, че всички предизвикателства в Европа са необичайни. Затова има нужда да работим заедно и конструктивно, за да постигнем резултати. Междувременно успяхме да постигнем доста препоръките за връщане на дългосрочно безработните обратно на пазар на труда. Бързо приключихме преговорите за създаването на платформа за недекларирания труд. И също така беше развита мрежата ЮРЕС за търсене на работни места. Благодаря на господин Пирински и на Тереза ЮРЕС за съдействието след ноември миналата година се появиха доста сериозни изпитания в Съюза, тероризъм, кризата с бежанците и наскоро пак тероризъм. Това поставя под въпрос ценностите на Съюза и тъканта на обществото, като същевременно показва колко е важно да се насърчават и развиват е, споделените ценности. И затова има нужда да работим заедно с вас, е, за да постигнем конкретни резултати. Първо, Европейския стълб за социалните права. На 8 март представих нашето предложение за стълба социални права. Нашата пазарна економика, е, която е предмет на завис от много други райони в света, се нуждае от е, социални права и защита и закрила, за да може економическото развитие, ефективността да върви заедно с е, качеството на живота на гражданите в Европейския съюз. Именно също таз, този баланс е характерна черта на социалния модел в Европа, който допринесе много за просперитета на обществото и е основен елемент в растежа. Целта тук е да се борим против неравенството и социалните изолации. Не можем да пренебрегнем факта, че в момента се намираме в нова економика с основните фактори глобализация, цифровизация и нови бизнес модели – затова е дошло време да се проведе откровена дискусия дали европейският социален модел е достатъчно адекватен и дали нашата социална политика наистина подкрепя закриля гражданите срещу съответните рискове, дали гражданите имат възможност да реализират своят потенциал на пазара на труда и да участват активно в живота на обществото за да отговорим на тези въпроси. И може би ще има нужда да се засили конкурентоспособността и в еврозоната по-специално има нужда от допълнително сближаване и това е мотивировката за стълба с социални права. Този стълб и предложението в момента са предмет на широко съгласуване с всички заинтересовани страни в Европа и на диалог с социалните партньори. Следващият месец ще имате среща с господин Ларсен. Освен това има много събития в всички държави членки и комисията участва активно и е готова да участва във всички събития, които вие ще организирате, за да можем тези послания да ги изпратим навсякъде в Европа. Има съответни събития в международните организации, дискусии по бъдещето на работното място в Давос, ИСР и е много важно в нашия дебат да приложим комплексен подход. Проблемите са ясни. Очаквам принос от вас за решенията на 8 марта представих е, предложенията за преработката на директивата от 1996 година за командировка на работниците. За някои от е, депутатите, доколкото разбрах, това предложение беше прибързано и стигна до някои крайности. За други имаше, е, смятаха, че сме се забавили. Говорих с госпожа мадам Ориен Шате, докладчиците въпроса и се надявам, че те ще играят много важна роля в дискусията на предложението в парламента. Комисията получи 40 обосновани становища от националните парламенти. Представени са 20 гласа от е, общия брой 56, така че успяхме да минем установения прак. Много е важно да е, запазим вътрешния пазар и да насърчаваме развитието на хората, работниците на базата на ясни и прозрачни правила. Според нас предложението е балансирано, и зачита принципите на субсидиорността. Естествено ще вземем предвид е, становищата, които получихме от националните парламенти. Разглеждаме тези становища подробно и различните коментари на други заинтересовани страни. Решението по въпроса ще бъде взето от колегиума на комисията. Във връзка с хората с увреждания през декември миналата година съобщих в пленарната зала приемането на Европейския акт за достъпност за хората с увреждания, което по време на холандското председателство отбеляза напредък в дебата в работната група в съвета на министрите. След нашето предложение за достъп до страниците в интернет на публичните органи, съм убедена, че министрите в съвета ще постигнат съгласие по този проекто акта. Много е важно вашата комисия да продължи дебата по този по тази тема, тъй като ще изготвите становище по въпроса, а пък моите служби са на ваше разположение за допълнителни дебати и уточнения за хора с увреждания по-общо. Приветствам доклада по собствена инициатива за приложението на Конвенцията за правата на хората с увреждания и също така препоръките на, на комитета. Ние сме готови да участваме в доклада за, за увреждане, хората с увреждания. Малко повече време отнема подготовката на този доклад, защото се консултираме с всички заинтересовани страни. Повече от хиляда мнения и препоръки сме получили до сега. А във връзка с законодателството за безопасността на труда, и условията на работното място, според нас, закрилата на работниците в центъра на социална Европа. Миналият ноември ви съобщих, че ще добавим нови елементи в списъка за карциногени и директивата и на 13 май успяхме да изпълним това обещание, като предложихме промени в директивата и ограничихме излагането на 13 канцерогенни вещества на работното място. Надяваме се, че така ще има по-малко случаи на рак поради условия на труд. Искам тук да допълня допълнението на, на кристалният силикон като вещество, което е опасно в някои предприятия има добра концентрация на частиците от това вещество във въздуха, но веществото е много опасно и води до сериозни заболявания, като силикоза, и рак на белите дробове. Ще предложим съответни норми в сектора строителство, тъй като там са 70% от работниците, за които са подложени на влиянието на това вещество. Но разбира се, работа на комисията няма да спре до тук. Ще продължим да оценяваме новите рискове и предизвикателства и евентуално ще актуализираме съответните актове. Безопасността и здравето на работниците са приоритет. Баланса между личния живот е, и работата. Благодаря на госпожа Арена, която работи по този файл. Днес имахме размяна на мнения по този въпрос заедно с Генерална дирекция правосъдие. Благодаря за доклада по собствена инициатива за създаване на условия за по-добър баланс между личния живот и професионалната заетост. Искам да пожелая успех на колегите, които работят по този документ. Знаете ли, че в новата инициатива има оттегляне на предложението за директивата за майчинство. Зная, че тази директива ви е при, ви е при сърце. В един момент обаче се стигна до блокиране на предложението и така по никакъв начин не подобряваме състоянието за работещите родители. В новото предложение ще вземем предвид е, нов, новите потребности на семейството и ще се опитаме, както и преди, да премахнем пречките пред участието на родителите в пазара на труда и осигуряване на минимална защита на родителите, включително и на други, които се грижат за децата. Уважаеми депутат, депутати, както казах в встъпителните си думи, кризата с беженците да, ни постави пред изпитание. За да се отговори на потребностите на беженците, трябва да се насърчи интегрирането им в пазара на труда и в цялото общество. Всъщност интеграцията е компетентност на държавите членки, но Европейския съюз може да помогне чрез е, подкрепа и стимули, като например обмен на добра практика за ранна интеграция и използването на съответните фондове на Европейския съюз за тази цел. Социалният фонд вече инвестира в е, редица такива процеси в всички държави членки. Предлагаме езикови обучения, обучение за децата най-вече и професионално обучение. Другият важен момент е и признаването на квалификацията и умението на бежанците. Бежанците имат различни умения и могат да помогнат за развитие на нашата економика. Затова е много добре да има признаване на квалификации от трети държави. Приносът на тези беженци към Обществото ще бъде много голямо и далеч ще надхвърли разходите, които са необходими за тяхната интеграция. Важното е да използваме всички възможности. Уважаеми господин председател, колеги, няма да говоря за програмата за новите умения, която представихме преди един месец, без да споменавам елементите в европейския семестър с конкретните препоръки за отделните държави, които бяха подготвени заедно с комисарят Домбровски и комисарят Московиси. Те ще бъдат представени на 14 юни. Има призиви за по-добро партньорство между социалните партньори и европейските институции – Социалните партньори е, ни помагат с конкретни свои действия, включително чрез информации и консултации за работниците по член 153 от договора. Накрая искам още веднъж да изразя нашият ангажимент с продължаване на социалния диалог защото социалната пазарна економика може да работи само ако съществува добре функциониращ социален диалог. Господин председател, и с това приключвам. Председателят Юнкер е обещал съответни средства за областите, които описах като поле на нашата дейност. Важното е за да стигнем до конкретни резултати за гражданите. И за това се надявам на вашата подкрепа и очаквам съдействие от ваша страна. Благодаря. Благодаря ви най-сърдечно, госпожа комисар. Сега преминаваме към дискусията. Първият кръг от дискусията. В него ще получат думата координаторите или заместниците. Е, така че давам думата сега на Томас Ман. Благодаря. Госпожа комисар, аз мисля, че става съвсем ясно в каква посока Европейският съюз трябва да се движи и че темата за социалните права не трябва да бъде поставена на втори план. Мисля, че това е много важно. Имаме опит в нашите страни, които дават различен принос към темата интеграция на бежанци, а други изобщо не дават никакъв принос и би трябвало да участват. Аз обаче разбирам и онези, които твърдят, че не искат да инвестират в това, защото е, смятат, че това се прави за сметка на другите. Така че в случая ние ще трябва да се опитаме да намерим баланс. Разбира се, ние трябва да подсигурим хумани условия за бежанците. Разбира се, те не трябва да бъдат оставени сами със своите съдби. Трябва да се погрижим винаги те да получават достойни условия на живот. И трябва ясно да покажем на хората, че по тази причина ние не трябва да занемаряваме мерките на социалната политика. Има няколко е, доста рисковани предложения в някои държави членки, в които се твърди да се свали високото ниво на социална помощ, за да имаме европейска хармонизация. Това би било най-лошото. Хората имат усещането, че се отлича вниманието им, защото тези финансови измерения откриват и едно политическо измерение. Така че хората не трябва да бъдат оставени сами. Нашата младежка гаранция, за която толкова енергично се борихме, е една от тези важни мешки. Искаме обаче да покажем ясно, че е, мерките, е, предназначени за е, така наречените стари граждани на държавите членки, няма да бъдат ограничени, независимо за какви хора става дума. Безработни хора с увреждания, хора, които са жертви на бедността и така нататък. Това е едно от важните послания, които трябва да изпратим. Второ, някои от нас са били в Силиконовата долина. Видяхте там каква е динамиката и е, също така как е, хората биват назначавани и уволнявани бързо. Това обаче може би не е нашата тема. Мисля, че за Мариан Тайсън е интересно следното. Ние бяхме в университета Бъркли и беше интересно да се срещнем с студентите и професорите и те казаха, ах, ако имахме един е, европейски социален модел при нас, вижда се каква е ценността на нашия социален момент. И да, при нас ние не говорим изобщо за него, защото сме свикнали с него. Това обаче, което трябва да направим е да намерим защитници за този модел. Ясно е, социална пазарна економика, социален модел, но нашия европейски социален момент с национални нюанси, мисля, че това трябва да защитим по-ясно. И последно, за бежанците, аз мисля, че е важно те не само да научат езиците на страните, в които се намират, но и да освоят техните ценности. И това е повече, отколко да се каже е, научете езика. Трябва те да освоят нашите ценности, за да се запознаят с нас. И ние трябва да се погрижим. Да, погледнете, аз е, е, като беженец мога да свикна само с страна, в която ми се казва, че трябва да уча стъпка по стъпка, как изглежда тази страна, какви са нейните ценности и така нататък. Да, е, ние можем да предложим много неща, обаче трябва да има и възможност да се събере е, толкова опит от страна на бежанците, че те да се почувстват интегрирани и аз мисля, че е, това е решаващото, когато посрещаме хора и мисля, че ако успеем да направим това, ще имаме истинска добава на европейска стойност и мога само да приканя комисията да бъде е, по-активна в тази сфера. Някои от нещата не очерта вече много добре. Благодаря Мария Жоао Родригес за групата на социалистите. Благодаря, господин председател. За мен е удоволствие да се обърна към комисаря, не само като член на тази парламентарна комисия, но и като докладчик за Европейския стоп за правата на за социалните права. Госпожо комисар, както знаете, Европейския съюз е изправен пред поредица от кризи. Ако искаме да осигурим политическата подкрепа на европейските граждани, ако искаме по социалното измерение е задължително. Ето защо вашата и нашата работа са толкова важни за бъдещето на Европейския съюз. Ценим работата, която вършите, откакто поехте поста си, като ребалансирахте социалните цели – и ги поставихте на равна нога с економическите цели в семестър, като засилихте финансирането на европейската инициатива, като инициирахте мерки в подкрепа на дългосрочно безработните и отскоро стъпки, стъпката ви за представяне на а, пакта за, пакета за стабилност в а, мобилността на работниците. Това са важни стъпки. Заедно с това смятаме, че има нужда от други стъпки. Ето защо дискусията по Европейския стълб на социалните права е толкова важна, защото смятаме, че сега става дума за, за необходимостта да актуализираме социалния модел с оглед на новите предизвикателства като глобализация, цифровата революция, енергийния преход. И трябва да направим така, че всички работници да могат да разчитат на една на един пакет от основни социални права. От друга страна сме изправени пред една опасна спирала надолу, свързана с подкопаването на стандартите поради натиска на пазара, но и поради начина по който функционира еврозоната. На това трябва да се сложи край. То е, това е много опасно за европейския социален модел. Смятаме, че този стълб на социалните права трябва да се раз... замисли по такъв начин, че да възстановим сближаването в, в, в възходяща линия на стандартите. Това е важно за Европейския съюз и за бъдещето на еврозоната, защото еврозоната не може да бъде дългосрочно устойчива, ако не се основава на сближаване в възходяща посока. Ето защо стълба трябва да бъде замислен по такъв начин, че да има ясен списък социални стандарти, които трябва да бъдат гарантирани за всички работници. Знаете много добре, че типът работа се променя, особено поради цифровата революция. Второ, изправени сме пред проблема с застаряването и за това трябва да осигурим е, устойчива система е, за социални грижи за всички европейски граждани. Това е второто основно предизвикателство. Е, това означава, че най-добрият начин за устойчивост на социалната система е да се повиши процента на заетост – тук има нужда от сериозни усилия. Те трябва да са свързани с актуализация на уменията, достъп до обучението през целия живот, но също така и баланс между личния и професионалния живот, за да могат и мъжете и жените да участват активно на пазара на труда. Така че задачата е много сложна задачата за разработване на социален стълб за актуализация на европейския социален модел и стълба трябва да бъде стълб, т.е. той да се основава на инструменти с задължителен ефект. В противен случай стълбът няма да бъде стълб. Освен това, има нужда от нов баланс в изграждането на валутния съюз и в самия Европейски съюз. Благодаря. Благодаря. Искам обаче да припомня регламента за изказвания на координаторите от две минути. Много ви моля Знаете, че съм доста щедър, но чак толкова щедър не, за да превишавате много времето. Тео мекентала има думата, моля. Благодаря. Благодаря на Мариан Тайсън за това, че е сред нас и за информацията, която ни представи. И аз споделям интересът към запазване на сегашното ниво на заетост, да не вървим назад. За тази цел е необходимо малките и средни предприятия, на които са падат 85% от работните места, да продължат да се развиват, да насърчаваме растежа и благодействието. И да направим така, че всички страни от Европейския съюз да могат да се конкурират в глобалната економика. Имах намерение да се спра само на две области. Първо, от целенасоченото преразглеждане на директивата за командироване на работници. Госпожо комисар, вие споменахте обоснованите становища и се радвам, че вие се наемате с оценка на тези обосновани решения. С изключение на Дания, страните, които вдигнаха жълтия картон, са страни от източна Европа. Важно според мен е да се запази единството на европейските страни. Не искаме да въвеждаме мерки или да правим предложения, които да противопоставят източните на западните страни трябва да се пазим много внимателно от това. Много е важно това, че Европейската комисия отчита коментарите и притесненията, преди да предприеме някакви допълнителни стъпки. Още един въпрос, на който искам да се спра накратко – аз съм сред онези, които смятат, че трябва да изчакаме, докато не видим а, а, реали... изпълнението на директивата, преди да преминем кът, а, към преразглеждането. Двете не са свързани, но дори и в предложението на комисията се говори за единен сайта, който е част от директивата от 2014 година. Така че и в предложението има връзки. А, това не притеснява. Притесняваме бързината, с която действаме. Смятам, че трябва да изпочакаме. Друго, което искам да попитам е свързано с преразглеждането на законодателството. Uh, на Ош, казва ораторката. Притесня в светлината на споразумението за междуинституционалното споразумение и по-доброто законодателство. Искам да попитам какво ще направите за прозрачност на регулаторното табло? Разбирам, че се работи по документ за това табло здраве и безопасност, но днес е, няма прозрачност. Социалните партньори не са видели нито документа, нито таблото. Как работите с държавите членки и заинтересованите лица, за да разработим закон, който не е труден за изпълнение и който да дава резултати. Сега давам думата на господин Стилиотис. Благодаря. Благодаря. Искам да посоча, че трябва да се придържаме все пак към фактите и трябва да бъдем съвсем честни и открити в тази връзка. Комисията желая да постигне своите цели, обаче виждаме, че при заетостта е трудно да се постигнат целите за 2016 година. Държавите членки нямат доверие в комисията по отношение на директивата за командираване на работници. И ако сега се полагат усилия за европейските социални системи, това беше споменато при пакета за мобилност, е, се вижда, че много неща се отлагат. И след това социалните аспекти, да, тук нещата изглеждат по различен начин. В е, южните страни е, например, така. Един от е, четири граждани се намира на ръба на бедността. И статистиката показва също как изглеждат нещата в Средна Европа и аз е, също мисля и за Германия в този случай. Сега за работниците. Ние почти сме принудени към миграция. Това са хора, които са принудени да мигрират от е, южната част на Европа или от източната част към държави, където има достатъчно работа. И ние, като е, Обединена левица, запазваме позицията си. Смятаме, че от една страна директивата за командироване на работници трябва да насърчава равно заплащане за равен труд на едно е, на равностойно работно място и освен това трябва да се гарантират всички права на командированите работници, така както се гарантира това съгласно правото на страната, в която работят. Освен това, трябва да се осигури социална закрила и достоен труд. Госпожо комисар, имам два въпроса в тази връзка. Първият ми въпрос е следния. Какво комисията предвижда да направи, за да гарантира всички тези социални права на командированите работници, като същевременно а, е, трябва да преработи и тази директива. В момента се намираме в на улица по отношение на нея. И след това, как искате да гарантирате всички социални основни права на работниците в рамките на пакета за мобилност? Благодаря. Председателят, благодаря. Хиляда пъти искам да се извиня на Мариан Харкин. Това не беше някаква политическа фантазия. Е, е, толкова много имена са записани в моя списък. Е, още веднъж ми моля да се извини, да ме извините, но Мариан Харкин всъщност трябваше да говори сега. Благодаря господин председател. Мислех си, че съм видима с розовото си сако, но очевидно не е така. Добре дошла, госпожо комисар. Няколко коментара към казаното от вас. Говорихте за стълба за социални права. Осигурява ли той защита на работниците? Да, ясно е че се развива цифровата економика, економиката на споделянето и знаем, че работниците страдат. Да, някои говорят за гъвкаво, за независимостта, които, която се осигурява за работниците. За някои това е така. Но за други, някои се опитват да добавят към ограничените си доходи, нямат внос, социални вноски, пенсионни вноски. Всичко това ви е известно. Това, което искам да кажа, че стълба на социалните права трябва да защитава нези работници. Рамката, която изграждате, трябва да включва и тези работници, както и другите. Друг въпрос, който е важен за либералите е следния. Гледната точка към неравенството, свързана с степента, до която тя то пречи на развитието. Нека да анализираме документа преди да вземем политически решения. Говорихте за програмата за новите умения. Ние искаме да има координиран диалог между държавите членки, заинтересованите лица в пазарния сектор, в бизнеса, образованието, за да се постави акцент първо върху прогнозирането на бъдещите умения, които ще са необходими и са и съвместимостта и съвпадението между уменията и потребностите на пазара на труда. Аз мисля, че ние трябва да надграждаме върху постигнатото в обществения достъп до вебсайтовете на службите за етост. На мен ми се струва, че вие е, обръща внимание на задължителното разширяване на колективното договаряне, което да включи командированите работници. Това е, правоспос... Това е правомощията на държавите членки. България Приветства това, че искате равно заплащане за равен труд, но дали това да се прави по административен начин? Но какво казват дъчаните? Те говорят за това, че... 10 секунди. В сегашната директива заплащането е национална практика, но не в ревизираната директива и и, и има едни е, понятия, които ако бъдат включени в ревизираната директива, ще променят нещата. И накрая, съгласна съм с колегата Макинтайр, подкрепям вашата гледна точка, но не може да има разделение между изтока и запада. Трябва да намерим начин да работим заедно. Благодаря. Сега давам думата на представител на Зелените. Благодаря, благодаря госпожо комисар за това, че сте тук. И благодаря ви за много полезните разговори. Имам няколко конкретни въпроса. Преди това нека да продължа казаното от предишните оратори. Аз мисля, че в момента в Европейския съюз има засилващи се национализъм, шовинизъм и авторитаризъм. Те не само а, превръщат в изкупителна жертва различните малцинства. Те използват а, и едно и чувството за нарастващ като неравенство и, и че Европейския съюз не дава отговор на това неравенство. Вашата роля тук е задължителна. И имаме нужда от ясни предложения от страна на Европейската комисия, особено в областта на борбата срещу неравенството. И тук а, е, искам да кажа няколко думи за социалния стълб – според мен това не е набор от всичко това, което без друго правим в момента. Той трябва да включва идеи за това как да се спазват социалните права и каква стойност може да даде Европейския съюз на обществата, за да станат те по-справедливи, как да помогне на онези, които се чувстват изоставени. Подходът на Европейската комисия в момента въпреки че, се, въпреки, че е обхватно, има нужда от допълнителни усилия, така че да се даде отговор на нарастващите националистически и шовинистични движения в Европа. И сега по-конкретни теми въпроси. Разбира се, директивата за командироване на работници ще бъде основен въпрос през следващите месеци и ние трябва да се борим срещу разделението между на, Европа между изтока и запада. Какво възнамерява Европейската комисия да направи така, че да даде гласа си на онези, които подкрепиха инициативата за жълт картон? Как да помогнем на работниците, които биват експлуатирани? поради недостатъците на директивата за командироване на работници. И какви срокове предвиждате? Знаем, че се водят много дебати за това, кога ще постъпят предложенията. И второ, за моята група това е важна част от целите ни по отношение на пазара на труда. Какво възнамерявате да предприемете по отношение на зелените работни места? Какви срокове предвиждате? Как смятате да се върви напред? Парламентът свърши много работа в тази област. Смятате ли да използвате? Как и до каква степен? Лаура. Е, Благодаря. Добре дошла, госпожо комисар. Е, дали социалният модел, предложен от Европейския съюз, е адаптиран е, към потребностите на гражданите? Не. Е, Гърция е пример за това. Пример за това, че Европа изостава от социалните си цели. 500 хиляди деца живеят в абсолютна бедност в Гърция. Аз не мисля, че може да се говори нито за устойчив, нито за адаптиран модел. Говорим за борба за оцеляване. Комисията, според мен, следователно трябва да предприеме малко по-храбри действия и да намали думите, които използва, когато предложих пакетите за страни изказаха се колегите Домбровски и Московиси, аз се притеснявам, защото знам какво могат да очакват страните. Структурни реформи, сълзи и кръв, които разрушава страните от социална гледна точка, създават не само безработица, но увеличават бедността, до равнища невиждани от Втората световна война насам. Ето защо аз очаквам храбри решения, решения, които са важни и спешни. Това е нашата задача, това е и дългът на комисията. Председателят Юнкер трябва да започне работа по малки ефективни проекти, които да помогнат за преодоляване на бедността сред милиони граждани, които нямат нужния екзистенц минимум. Това е и нашата и вашата задача. Надявам се, че в края на моя мандат в парламента ще можем с вас да си кажем постигнахме тази цел успяхме да измъкнем от бедността онези европейски граждани, които в момента са потънали в нея. господин а, Мартен. Благодаря. Благодаря на комисаря за това, че пред нас и представи приоритетите за периода 2015 и 2017 година. Много е трудно да възразим срещу следното. Акта за достъпност за лицата с увреждания. Това е много важно. Сигурността, безопасността и здравето на работното място. Това е очевиден приоритет и аз мисля, че можем да постигнем европейските норми, ако държавите членки са готови да спазват тези директиви. От друга страна, и тук, госпожо Тайсън, много се радвам, че сте тук. Има четири приоритета за мен. Първо, социалните права и хартата за социалните права, която редовно ни представяте и вие а, говорите за социално сближаване. Това е очевидно. А, забравяте вашата Европа, която порасна твърде бързо от 28 държави членки, създава трудности пред това сближаване и аз съм убеден, че ще стигне, се стигне до, до една уравниловка на по-низко ниво. И сега, като че ли всички държави членки споделят една бедност. Друг, друг един приоритет преразглеждането на директивата за командироване на работници. Пораженията на тази директива са очевидни. Госпожо комисар, вие добавяте, че бихте искали да продължите да гарантирате свободно движение на хора, стоки и услуги и много държите на мобилността на работниците. Именно с тези решения се стигна до социалния дъмпинг в Европа, от който всички европейски страни страдаме. Това е провал. Четвъртия приоритет е равенството между мъжете и е, и жените, е, мъжете и жените на работното място. Това е прекрасно. Вие казахте в ущърп е, на отглеждането на деца. Те за тях могат да се грижат бабите, дядовците, пък и кой, от който и да е друг. От тия, които са по улицата ли? Не знам. Какво означава това, госпожо комисар? И накрая интеграцията на бежанците на работното място, но в ущърп на кого? На милионите безработни ли? Приключвам, госпожо комисар, вие продължавате да наливате вода в мелницата на патриотичните движения. ние изпитваме сериозен страх. С това изчерпахме изказванията на координаторите. Сега ви моля да спазвате на следващата среща на координаторите наистина регламента от две минути. Имам сега в моя списък 12 члена на нашата комисия, която, които желаят да се изкажат. По две минути е, максимално стават общо 24 минути, така че госпожа Тайсън след това ще има време да отговори на многобройните въпроси. Елизабет Моран Шантие получава думата сега. Благодаря, господин председател. Аз е, искам да подчертая нашата подкрепа, госпожа комисар, за работата, която вие сте започнала. В действителност е, това е нещо съвсем ясно. Ние не започнахме да изграждаме Европа чрез е, социалния аспект, но днес всеки очаква повече социална Европа. И наистина това е темата, която ни създава загриженост. Ние трябва да вървим по-бързо, за да можем да изградим тази социална Европа и е добре, е, че нашите съграждани очакват тази социална Европа. Е, това е, преразглеждане на директивата за командированите работници, е, тук мога да кажа, че всички ние преследваме тази цел и аз е, знам много добре, е, че определен брой е, членове на политическите групи наистина държат на свободното движение на стоки, на работници и на изграждането на един социален стълб. И е, директивата за е, командираване на работници е част от този социален стълб. Аз желая, госпожа комисар, процедурата за младите хора да бъде ускорена. Ние ще проведем необходимата работа е, по конструктивен и положителен начин, по независим начин от тази процедура, която е, е адресирана към комисията. От друга страна, аз искам да е, ви кажа, че ние наистина сме много мобилизирани в изграждането на тази социална конвергентност. И наистина в края на 20 години ще трябва да се преразгледа тази директива и то целенасочено и то по много балансиран начин трябва да се преразгледа. Не става дума за а, някаква а, разделяща визия между политическите партии. Аз е, не искам да кажа това. Не трябва да има разделяне и между страни, които исторически, политически имат е, различни визии по този въпрос. Аз е, мисля, че всичко това няма да се осъществи, ако господин председател ние ефективно не посетим динамиката на малките и средни предприятия за изграждане на работни места. 72% от местата, работните места в Европейския съюз се създават от малките и средни предприятия. Георги Пирински има думата сега. Uh, Благодаря, господин председател. За Две минути два въпроса. Първият въпрос ми е свързан с рамката вие казахте, че не можем да си позволим да действаме както обикновено, без да има нещо извънредно. Дали във вашия подход взехте предвид всички тези опасения, които бяха спомнете от колегите? Дали социалният стълб е добре отразен? в преразглеждането на някои от праговете. Забравяйте в комисията, че социалният стоп не може да е, стои сам по себе си. Той трябва да има е, социална, економическа и териториално сближаване. В противен случай тези реалности, които виждаме и резултатите от е, кар... жълтия картон ще се възпроизведат отново. Затова много важно е да се създават работни места в най-силно застрашените райони в е. Другият е, въпрос е свързан с платформата, която беше спомената. Аз работих заедно по този въпрос, заедно с докладчиците в Сянка. Е, на 27 май ще, има първото, ще бъде първото заседание на платформата Имаше един специален въпросник за недопускане на недекларирана труд. Ние стимулирахме мерките за преобразуване на недекларирания труд в деклариран труд. Бихте ли казали нещо повече за съответните, е, съответните действия, които предвиждате? Да? Изпреварихте ме се една секунда, господин председател. Почти се справихте с тези две минути. Следващият оратор. Благодаря, благодаря, господин председател. Ще използвам шанса да говоря нидерландски. И Искам да се спра на едно интервю от вестника днес. Заглавието е Когато е, хората смятат, че правилата са нечестни, тогава Европа ще загине. Това заглавие е цитат от интервю с е, нашия комисар. Тя вчера беше в Амстердам, а днес е в Брюксел. И аз наистина съм изцяло съгласна с нея. Когато хората смятат, че правилата са нечестни, тогава ние се излагаме на опасността подкрепата за вътрешния пазар и за Европейския съюз като цяло да спада. И също пак по тези причини ние смятам, че мога да говоря от името на всички тук е, на повечето хора от Европейския парламент и за това употребявам ние, а именно е, всички ние искаме да продължи работата по тази директива. Е, трябва да разгледаме коментарите, писмата, трябва да получат отговор. И позволете ми сега да посоча, че Отдавам голямо значение да а, се придържате към а, предложението. Разбира се, може да го оттеглите или да го измените, но аз мисля, че най-добрата възможност е да се придържате към това предложение. Това е начина по който ние можем да избегнем нелоялна конкуренция на нашия пазар. Е, също така е, конкуренция между предприятията. Е, някои от тях се опитват да използват пролуките в системата. Имам още един въпрос. Виждам, че времето ми изтича, но все пак ще го задам. Какво да кажа на онези хора, които работят в е, пътния транспорт и е, казват да, сега има правила за всички работници, е, но как ще бъдат уредени нещата в транспорта? Госпожа Блинкевичуте е следващият оратор. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju, ponia komisarė, už dalyvavimą mūsų komiteto posėdėje. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо комитера, че се отзовахте на поканата да се срещне с вас. Два въпроса към вас. Миналата година споменахте препоръки към държавите членки. Е, в тях е, заявихте, че някои държави членки не изпълняват е, препоръките от 2013 година за инвестиции насочени към децата бедността сред децата се увеличава в някои държави членки. В момента 27 милиона деца са изложени на, на бедност в Европа, което още веднъж доказва, че държавите членки не са в състояние да се противопоставят на тази тенденция. Госпожо комисар, искам да ви помоля да анализирате нашето искане. Е, то беше във връзка с гаранциите за децата и специфични инструменти за борба срещу бедността сред децата. И сега се намираме в момент на преразглеждане на финансовата рамка и можем да включим някой специфичен и конкретен инструмент е, по тази тема. добре комисията да вземе конкретно решение за такъв инструмент. И нещо друго. Споменахте на баланса между труда и личния живот, работата и личния живот. Имаше специални дискусии по този въпрос в нашата комисия. Благодаря на колегите, които участваха в тях. Един въпрос кога комисията ще обяви втория етап на консултациите с социалните партньори за баланса между личния и професионалният живот и какви мерки ще се предложат. Dankeschön. Следващият оратор. Благодаря. Много често се твърди, че имаме различни стандарти по отношение на а, а, трудовото право, а, също така и на заплащането. Аз съм австрийка и мога да кажа, че разликите са доста големи. Имаме доста ясно очертана граница. Какво да кажа на наетите лица, които питат как е, е, и по какъв начин едно наето лице от съседна страна е, получава заплата, която е под нивото на е, колективния трудов договор, ако той работи в Австрия. Това, което казвам е, че съвсем е, очевидно е, предприятията е, прибягват до трикове, когато се попълва а, трудовия договор, най-вече във връзка с социалните вноски. Мога да изброя много примери, в които от една страна това, което се прави, нарушава закона и а, извършват се проверки, е, но не дават резултат въпреки директивата за изпълнение. И има още примери, с които мога да докажа, че трябва да се подобри наистина тази директива за командированите работници. Е, защо? Защото хората питат каква е тази Европа, в която ние е, непрекъснато правим дъмпинг един срещу друг и не създадем минимални стандарти. Ние трябва да се опитаме да учим един от друг, а не да си пречим. Да, казва председателя, впечатлен съм. Наистина спазихте е, регламента за време. Мария Арена. Мерси. Merci pour les différentes explications. Moi, j'aurais trois, deux points à aborder vu que pas mal ont déjà été. Concernant euh, votre няколко въпроса. Първо, вашата идея за съвременна социална защита. Радвам се от, на това, което каза госпожа Блинкевичуте за бедността на децата. А, социална защита, която остава незащитени 26 милиона деца е неприемливо. Какво предлагате? като начин за борба срещу тази неприемлива бедност. Втория въпрос е свързан с директивата за командироване на работниците. Не съм съгласна с казаното от колегите, трябва да почакаме. Директивата е от 96-та година е създадена защита на работниците, а днеска се използва за експлоатацията им, когато един закон се е, се отдалечава толкова от първоначалните цели, трябва да се промени. Но трябва да се промени не в ущърп на мобилността на работниците, а в интерес на тази мобилност, за да може тя да бъде приета от всички работници с реална защита. Не, би, не трябва да има разделение изток-запад, ляво-дясно, а само между онези, които искат достойни условия на труд и онези, които искат условия на подобяващи робство в Европа. Европа, според мен, не може да бъде земя, в която да има робство. Благодаря. Благодаря, Анесандър. Благодаря, господин председател. Госпожа комисар, аз искам да поздравя вас най-сърдечно за извършената от вас работа. Наистина това се прави за една силна економика, която да създава работни места и също така да бъде гарантиран социалния стълб, който се очаква от всички наши съграждани. Вие е, бяхте запитана, получихте въпроси по най-различни теми от моите колеги. Аз обаче ще задам въпрос по една много специфична тема, която е във връзка с едно е, становище, което гласувахме във втората част, което ще гласуваме във втората част на нашата среща. То е свързано с е, селското стопанство и селските райони. В селското стопанство сега има безпредседентна криза с е, едно огромно е, обедняване падне на селските стопанства. Повече от тях дори е, фалираха, е, в някои страни повече, в някои по-малко. И аз искам да ви попитам, госпожа комисар, дали комисията е предвидила да е, извърши някои специфични дейности във връзка с социалното въздействие е, е, върху е, заетостта, е, за да се види какъв тип заето се разрушава, да направи количествена оценка. Също така дали изследвате въздействието в сферата на селското стопанство, но и в други сфери, защото когато няма достатъчно заетост в селското стопанство, това генерира липса на заетост и в други сектори. Благодаря. Благодаря. Бион Балас. Но мисля, че пред мен има три жени за по две минути. Обръщам се към вас, но и към всички останали. В, вчера в една страна националист за малко да спечели президентския пост. Чухме ли, разбрахме ли доколко Доминик Мартан от Националния фронт разчита на нашите разделения? Въпросът е лесен. Сред нас някои смятат, че свободата на движението е във вреда на социалното. Можем, не можем ли да кажем, че ако няма социални права, които да са еднакви, не може да има свободна, а, по, своб, свобода на движението, ако няма общи правила? Всъщност това е липсва. Това, което липсва са общи правила. След като ги няма, хората са недоволни. По отношение на вашите предложения, които според мен не са достатъчни, не дейте да отстъпвате, но нека да водете се от европейският общ интерес. Благодаря, Марита Олсков. Е, благодаря, госпожа комисар, за това, че сте тук сред нас и също така искам да благодаря много за вашето изказване, което, по мое мнение, наистина засяга много въпроси, по които трябва да си помислим и тези въпроси са съвсем основателни. Изключително важно е във връзка с директивата за командировани работници да а, направим необходимото. Но в процеса преди вземането на решение социалните партньори не бяха включени пълноценно. Не бива да забравяме това. Ако искаме наистина да постигнем резултат, а именно резултат насочен към бъдещето, ни е необходим процес, който в своето начало още включва социалните партньори. Защото ние знаем, че без социалните партньори винаги имаме едно лошо чувство на неизпълнена задача. Не трябва да имаме такова лошо чувство, примерно когато видим фризьор или някой друг социален партньор, който сме пропуснали. Сега във връзка с условията на труд засегнахте много важни неща, обаче още от самото начало наистина трябва да се включат социалните партньори, за да получим наистина чудесен резултат. Ние от групата на социалистите ще подкрепим а, с всички сили вашите усилия. Следващият оратор е Сейванс. Ja, dank u wel, voorzitter en collega's en mevrouw Ter. Благодаря, господин председател, колеги и разбира се, госпожо Тайсън. имам няколко въпроса. Първо искам да ви благодаря. за призива ви срещу социалния дъмпинг и онова, което казахте за равно заплащане за равен труд. Мнозина споменаха този въпрос. Този принцип как точно изглежда за вас той конкретно? Представете си белгиец, който отива да работи в Унгария. Този служител по според унгарските закони ли трябва да бъде заплатен или според белгийските, защото стандартите в Унгария или друга страна биха могли да бъдат по-низки. Така че белгийският работник при по-лоши условия ли ще трябва да работи в друга страна? Що се отнася до периода от, до срока от 24 месеца, това Командирован е ли нали е? Ще го направите ли 6 месеца? Мисля, че това съответства по-добре на дефиницията за временно стили командироване. Може би трябва да видим как да дадем повече възможност на държавите членки да дефинират сроковете. Мисля, че трябва да има повече свобода при определенето на периода и сроковете. Обмисляте ли промени в регламента за социалното осигуряване? По-точно социалните осигуровки в страната, в която е командирован за тези, които са командировани, да речем, в Белгия, и Чешката република и Унгария, в коя страна ще плащат социалните осигуровки? В страната, в която са командировани или в своята страна? Какви ставки ще се плащат? За какъв период от време? Има ли Имате ли повече информация? creo que sí, de la alta responsabilidad que tiene entre sus manos, porque al final. Благодаря. Е, ако погледнем резултатът, е, резултатите от изборите в Австрия, подемат на крайната десница и екстремизма, има един общ знаменател – несигурност на пазара на труда, неравенство, социална изолация всичко това е резултат от европейската политика. Следователно, вие трябва да поемете, да приемете мерки за борба срещу национализма. На национално ниво има политики, които на, политики на Европа, които не се спазват. Да речем, няма европейски, да не говорим, че няма европейски препоръки, свързани с преодоляването на крайната бедност. Това води до популизма. В комисията ИМКО ние обсъждаме преносимостта на социалните услуги т.е. да има преносимост на частната пенсия. Може ли да стане това на европейско ниво и с държавните пенсии и помощта за безработици? Да видим дали можем да направим същото с правата на здравно осигуряване и държавните пенсии. Според мен, гледната ни точка трябва да бъде по-широка, а не само да, да се занимаваме с преносимостта на социалните права. Благодаря. Фонтулис. Следващият оратор, господин Фантулис. Благодаря, господин председател. Госпожа комисар, вие описахте още веднъж как е, в рамките на структурирания диалог е, комисията разглежда тези неща. Да, ние виждаме защо имаме Европа на две скорости – северната и южната част на Европа. Социалните права всъщност те в Гърция не съществуват. Това е вид, къде е, е свободата за всички, къде е реакцията на европейците по отношение на мерките, които бяха взети в Гърция. Винаги се говори за солидарност, но вие знаете много добре какви мерки бяха наложени на Гърция с третия меморандум. Господин Катругулус искаше да не е, се среща с делегацията от нашата група. Това беше отложено. Не знам. Е, може би защото няма какво да каже. След това имаме либерализация, е, увеличаване на ДДС и така нататък. Всичко това ще доведе до рецесия, а не до растеж в нашата страна и вие го знаете. След това в здравния сектор няма лекарства повече. И ние сме в състояние на страна от третия свят. Единственото, което стана и което се гарантира е, че тези, които отпуснаха пари, си получиха парите, т.е. кредиторите си получиха парите. И съвсем накратко няколко думи за миграцията. Всъщност това е една много експлозивна тема в момента. Безработицата на юг е огромна. Хората започват да работят без осигуровка, само за да могат да а, получават някакво заплащане, а това ще доведе до повече бедност. Хората, които изразиха загриженост за нарастващия популизъм, аз искам да кажа, че бомбите в Брюксел и в а, Франция не бяха поставени от е, онези, от е, е, терористите, от тези, които ги, искат да ги интегрират в Европа. Благодаря. Госпожа Станука е следващият оратор. Благодаря, госпожо комисар. Два въпроса. Подготвяме един доклад каква е вашата позиция за директивата за отглеждане на деца втория въпрос. Е, първо, работим по един устен въпрос е, във връзка с бедността. Там става дума за адекватен минимален доход, съответно ниво а, е, като дял от средния доход. В резолюцията имаше предложение за 60% от средния но в повечето държави членки този процент е по-малко от 50. В Латвия 44%. Каква е вашата позиция по този въпрос? Е, е Преди да дам думата на Мариан Тайсен, може би два кратки коментара от моя страна, казва председателят. Първо, въпросът, свързан с социалните права, социалната сигурност. Аз искам да цитирам това, каквото сме разглеждали тук в комисията, а именно въпроса за неравенството в Европа и установихме, че имаме всъщност много голямо неравенство в Европа от 1961 година, 1961 година. И за това е необходимо да бъдат укрепени социалните права, но ще повторя това, което казах в ЕПСКО и по което имам съмнение дали наистина ще успеем да постигнем резултат. Хубавите заглавия не са достатъчни. Хората в Европа задават въпроса какъв е този дебат за социалните права, след като няма конкретни законодателни резултати. И за това аз още веднъж искам да подчертая, че са ни необходими реални резултати за хората, които да могат да бъдат почувствани от тях, а тези хора са много много разколебани по отношение на неравенството и е, опасността да е, получат спад в нивото си на живот и е, всъщност е, това в една Европа, която само изпраща сигнали, но не прави нищо. Е, след това, директивата за командироване на работници. Да, е, ние трябва да имаме предвид, че тази директива, извинява и Данута, не е, е, е достатъчна, също и директивата за е, изпълнение не е достатъчна за борба срещу злоупотребите. Знаем какво е, трябва да се направи, не можем да чакаме, защото се излагаме на опасността. Държавите членки ще издигнат противопожарни стени и в крайна сметка ще се е, сложи край е, де-факто на свободното движение на работници в Европа. Камерън започна е, това. Е, моят нашият министър, госпожа министър на труда, която много критикувах, направи и тя стъпки в тази насока. И всъщност нека да изчакаме прилагането на enforcement директивата. Обаче изчакването означава да се изложим изцяло на риска тези стени да бъдат издигнати в Европа и да се спре свободното движение на работници. Мисля, че не можем да си позволим това. Може би е добре тази фронтова позиция, която сега а, се е изградила, да се опитаме да я премахнем като между източно и западноевропейските страни и експертите тук в парламента се проведе неформален дебат преди да се а, стигне до конфронтация. Аз мисля, че комисията би поступила добре да ако организира такава неформална среща, на която да се изяснят разликите по същество между нас, не политическите разлики, а разликите по същество, така че да съборим барикадите и да се опитаме заедно да стигнем до разумно решение. Аз смятам, че не е приемливо да се изложим на такава конфронтация. От друга страна, ако не правим нищо, е, да е, рискуваме свободното движение на работници в Европа. Смятам, че това е, би означавало бездействие от наша страна, което не можем да си позволим в чисто политически аспект. Това е, което мога да кажа лично. Аз е, в тази дискусия давам думата на госпожа Тайсън. Благодаря, уважаеми депутати, за вашите въпроси и коментари, които определено ще вземем предвид първият въпрос, господин председател, с колко време разполагам. Ако ми дадете 3 часа, мога да ги запълня. Може да го направите за 12 минути. Извинявайте тогава, ако не успея да отговоря на всички въпроси. Записал съм ги и ще ги взема предвид. Господин председател, ще говоря на холандски. За мен това е по-лесно. И така ще използваме отличните услуги на нашите преводачи. По въпроса за бежанците – интеграцията на бежанците трябва да върви по-добре, отколкото това става сега. И това го знаем от докладите за отделните страни. Ако погледнете внимателно какво е положението на мигрантите да пазара на труда и в обществото, ще видите, че те не са е, с завидно положение. Има много пристигнали, за тях трябва да се осигуряват обучения, езиково обучение, децата трябва да се насочат към училище и след това да се даде възможност на бежанците да се включат в пазара на труда, като тук могат да да се разчита на финансова подкрепа от Европейския съюз, е, включително и обмен на най-добрата практика. Всъщност е, това не бива да бъде в ущърп на най-уязвимите категории сред бежанците. един от основните приоритети за разходите на, в социалния фонд е, че те трябва да бъдат, парите от там трябва да се харчат за най-уязвимите групи. В Европа има 507 милиона жители. И ако работим в сътрудничество, ще можем да интегриране бежанците в много по-богатите си общества. Не бива да изпускаме тази възможност. Наистина ще има разходи, ще трябва да се инвестира в човешки капитал, но в крайна сметка всичко това ще доведе до благоприятен изход. Някои държави членки е, с демографски проблеми ще се изпускат е, ще успеят до някъде да решат своите демографски проблеми. По социалния стълб ще коментар от е, е, госпожа Родригес. Благодаря за това, че признавате извършената от нас работа. защо решихме да го наречем социален стълб, защото целта на тази инициатива е сближаване в посока нагоре между всички държави, 28-те държави, но от гледна точка на валутния съюз и единната валута, там в този кръг от държави има нещо задължително. Това е да, да споделят социалната си политика. В социалния стълб има доста елементи, които са много важни. Сега ще кажа няколко думи за правната форма на този стълб. Нека да изчакаме малко дебата да приключи. Идеята за такъв стълб е да бъде основен, основен момент по отношение на правата и задълженията със съответната реферативна рамка и след това ще се опитаме да коригираме социалната ни политика към изискванията в социалния стълб. Да, ще има нужда от нови конкретни предложения за правни актове, там където Европейския съюз има съответната компетентност. А пък, ако компетентността е на държавите членки, може да използваме механизма с еталони, бенчмаркс. Много е важно да се създаде такава реферативна рамка, и от нея да се изведат е, съответните е, законодателни предложения. За темата командироване на работници. Тук е, имаше доста въпроси. В някакъв случай не трябва да се допуска конфронтация между изтока и запада. За нас всички граждани в Европейския съюз са равни. С измененията в директивата искаме правилата и нормите да станат по-ясни, по-справедливи и да могат да се прилагат на всички работни места. Възнаграждението Важното е нормите, които се прилагат за местните работници, да се прилагат и за командированите работници – Това е основният елемент в идеята. Всъщност няма да се намесим в начина, в който се формират заплатите в държавите членки. Това всъщност това си остава компетентност на държавите членки. социалните партньори играят важна роля при определенето на възнагражденията. Всъщност този елемент няма да се променя. Чисто и просто нормите, които се прилагат за местните граждани, следва да се прилагат и за за командированите работници, за възнагражденията, които те получават. Безопасност и здравословни условия на труд. В момента подготвяме някои проекто актове. Тече първата консултация с социалните партньори. Намираме се сравнително на първоначален етап и ще имам възможност в бъдеще да се изказвам по този въпрос пред вас. Поискахте по-голяма гъвкавост, е, даването възможност на, на различни форми на трудоправни отношения, граждански договори. Основната ни цел тук е да се намали на фрагментацията на, работ... на пазара на труда. Някои работници е, са доста добре защитени, пък е, друга голяма категория от работниците са изложени на много голяма несигурност от гледна точка на трудовите договори, с които работят. връзка с препоръките, които правим към държавите членки, да, непрекъснато настояваме държавите да направят това, което се изисква от тях. По другата голяма тема, неравенството, неравенството. Обръщаме много сериозно внимание на този въпрос в препоръките към отделните държави членки за отстраняване на неравенството. Може да видите конкретни примери за това в текстовете, които сме включили в препоръките към държавите членки. А пък за уменията – ще предложим една нова програма за уменията и квалификацията. Много важно тук е да има добро сътрудничество между бизнеса, социалните партньори и образователната система и професионалното обучение. За да могат работниците да са подготвени добре за изискванията на пазар на труда. Умения, квалификации и за да могат младите да участват активно в обществото и в обществ... економиката, трябва да разполагат с достатъчно умения, за да могат да се включат е, веднага на пазара на труда. Очакваме в е, изработването на тази програма да се включат и социалните партньори акта за достъпност. Включването на хората с увреждания и по-възрастните хора е нещо, което се надяваме ще мине <clears throat> добре през парламента. Доволни сме от напредъкът, който е постигнат по отношение на преговорите до тук. Очакваме е, конкретно становището от вашата комисия по заедостта. По командироването на работници, писмата, които сме получили от е, националните парламенти, обоснованите становища ще бъдат проучени много внимателно и ще ги анализираме, за да можем да вземем предвид е, всички препоръки, и след това колегиума на комисията ще подготви отговор, ще поддържаме своето предложение или пък е, ще го отеглим, или пък ще го е, променим, в зависимост от е, тези обосновани становища. Всъщност, преди да започнем тази инициатива, разгледахме много внимателно принципа на субсидиарност. Убедени сме, че нашето предложение е балансирано и отразява принципите на субсидиарността. Но все пак много внимателно ще получим писмата от парламентите и ще излезе с конкретна позиция. Това ще стане след няколко седмици. Този въпрос не може да се отлага. Има нужда да излезем с отговор. Надявам се това да стане преди да започне лятната вакансия. Имаше и препоръки да говорим по-малко и да работим повече за конкретни резултати. Мога да ви уверя, че всъщност това е подходът на сегашния състав на комисията. Затова правим всичко възможно и се опитваме да поставим акцент върху нещата там, където има полза за Европа. Само така ще можем да дадем по-добри възможности за хората за приличен живот. Имаше и други въпроси. Свободата на движението на работниците и гражданите е много важен елемент от единия пазар, който е много важен ще продължим да създаваме стимули за свободното движение и за задълбочаване на единия пазар. Всъщност единия пазар не е отваря на границите и задействане на законите на джунглата. Има нужда от конкретни споразумения и това касае най-вече командироването на работниците. Водим преговори с съвета на министрите. Аз използвам всички възможности за двустранни преговори с министрите от държавите членки и подчертавам значението на директивата за командироване на работниците тези преговори тъкат на базата на, на факти и ясни обяснения, като целта ни е да намерим решения чрез преговори. Това всъщност е европейския подход и съм убедена, че и по този акт ще успеем да намерим компромисно решение. Ако има желание и достатъчно воля, ще успеем да преодолеем трудностите. Имаше въпроси за платформата срещу недекларирания труд. Господин Пирински заяви, че платформата ще започне да действа, както каза господин Пирински, още през тази седмица. Дадохме възможност на участниците в тази платформа да подготвят своя програма. представители на, на фиска, на трудовият, трудовият инспекторат. Помолихме тази платформа и участниците в нея да подготвят е, водеща добра практика. Много е важно всички тези идеи да бъдат събрани на едно място, за да могат е, да бъдат използвани в политиката във всички държави членки. Очакваме от тези специалисти конкретни препоръки. Разчитаме много на тях. Бедността. Много сериозен проблем. Бедността сред децата е срамота. Съгласна съм. Не можем да приемем такова нещо и трябва да се направи нещо срещу този бич. Всъщност проблемът е много лик, но, за, но не разполагаме с всички инструменти в Европа за борба срещу това явление. Тук могат да помогнат регионите, местните власти. Надяваме се, чрез економическия семестър да намерим решение. Заедостта всъщност е един от инструментите за борба срещу бедността сред децата. В препоръките за отделните държави искаме по-конкретни мерки срещу бедността, за да има повече социална сигурност и когато започне момента на преход от бедност към друг вариант е много важно държавата да се намеси с е, помощ и подкрепа, за да не се върнат хората обратно в капана на безработицата. Надяваме се, че така ще успеем да направим нещо срещу бедността. Надявам се, че за първи път, е, радвам се, че в, е, за първи път в Европейския социален фонд има един минимален процент, който е запазен за социално приобщаване и това ще е, помогне за реализиране на някои нови инициативи. Зная, че самите държави членки са се ангажирали с е, повече мерки. Радвам се, че е, съветът на министрите прие съответният фонд, който беше предложен от парламента баланса между личния живот и професионалната заедност. След като оттеглихме директивата за майчеството и отпуската за майчеството, се подготвяме за, за вторият етап на консултации с социалните партньори. Искаме да разберем тяхното мнение, дали те ще поемат инициатива или ще оставят нещата в наши ръце. Ако социалните партньори поемат отговорността, ние с удоволствие ще поискаме от тях конкретни предложения. Зелените работни места, работни места в селско-стопанските райони. Да, разбира се, че нашата цел е заетост навсякъде, не само в градовете. Всички фондови инструменти на Европейския съюз са насочени към тази цел. Още веднъж е, социалните права и свободата на движението върват заедно. Доклада за социалния дъмпинг е, е много интересен. Всъщност вътрешният пазар е организирано начинание. Трябва да намерим съответните норми и правила и регламенти. Имаше и доста конкретни въпроси за командирането на работниците. Няма време да отговорят днес, но ще има време по-нататък, като обсъждаме това предложение заедно с вас. Искам да кажа нещо съвсем ясно, тъй като има доста големи недоразумения за нашия подход. Като казваме, че заплатите и надниците за местните работници трябва да се отсят и за командированите работници, това не означава, че ако някой идва от държава с по-висока заплата и е изпратен в държава с ниски заплати, означава, че там ще получава по-малко. Важното за командированите работници е, че имат съответен договор с своя работодател от държавата, в която идват и този договор трябва да се спази. Ако работникът бъде изпратен в друга държава, където заплатата може да е по-висока или по-ниска. Важното е да се направи сравнение с положението на, в страната домакин. Така че средствата, които се получават там, да са най-малкото паритетни с а, парите, които ще получава командированото лице в другата държава. Важното е да не се получават заплати под най-низкото ниво в съответната държава. Бедността 60%. 60% от средното ниво на възнаграждение, минималният доход е, дали да бъде най-малко 60% от средния доход. Ние също нямаме такива компетентности в Европейската комисия. Можем да правим само препоръки за държавите членки, но нямаме възможност да въведем минимален доход в Европейския съюз. Всъщност това остава за държавите членки. Правим препоръки към тях и ги молим да споделят най-добрата практика. Това е, господин председател. Надявам се, че поне успях да засегна всички въпроси, които бяха поставени. Може би някои от отговорите ви прозвучаха малко повърхностни. Записах си много внимателно всичко, което казахте. Ще, се, ще го използваме в нашата позиция по-нататък. Благодаря ви, колеги. Благодаря за диалога. Благодаря, госпожо комисар. Това бяха почти 12 минути, така че наистина нямаме никакъв проблем. Чудесно се справихте. Ние винаги имаме твърде малко време за дебат. Винаги и миналия път, може би следващия път, извинете, ще трябва да предвидим 15 минути, за да можем да се справим с времето, ако координаторите спазват регламента. Тогава мисля, че няма да има проблем. Благодаря. Сега продължаваме. Не сме готови с тази дейност във връзка с структурирания диалог. Продължаваме и работим в момента по становището на Комисията по заетост. Това становище на 26 май ще бъде обсъдено още веднъж на среща на координаторите. Междувременно вече са представени и компромисните предложения. На 30 май ще гласуваме в Комисията. Ако няма разбирателство между координаторите, тогава вече е, ще бъде представен случая в е, е, бюрото на представителите на председателите на комисиите и след това по-нататък и се надяваме, че нашата позиция, нашите предложения и нашата критика също ще намерят отношение или по-скоро място в работата на комисията за следващата година. Сега ще направим кратка пауза и след това продължаваме.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 So, Уважаеми колеги, продължаваме с точка 4. Гласуваме по нова дълновидна и иновативна бъдеща стратегия за търговията и инвестициите. Докладчик е Йоахим Шустър. Документите съответно са на ваше разположение, така че започваме гласуването. Гласуваме параграф 1, компромис Б. Моля, вдигнете ръка който е за, против, въздържали се, приема се. След това компромис А, за, против, въздържали се, приема се. Компромис М, за, против, въздържали се, приема се. Компромис С, за, против, въздържали се, приема се. Изменение 14 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 15 за, а всъщност гласува се заедно с компромис L. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 18 за, против, въздържали се. Трябва да проверим чрез електронно гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Компромис Д. За. Против въздържали се, приема се. Изменение 27 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 28 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 29, всъщност по него не се гласува. Изменение 32 за, против, въздържали се. Нека да проверим чрез електронно гласуване. Изменение 32. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Компромис е за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис F за. Против въздържали се, приема се. Компромис G за, против, въздържали се, приема се. Изменение 53 за, против, въздържали се, приема се. Компромис Х за, против, въздържали се, приема се. Изменение 64 за, против. Нека да проверим чрез електронно гласуване по изменение 64, начало на гласуването. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. 25 гласа за, 25 гласа против. Отхвърля се изменение 65 за, против. Въздържали се. Отхвърля се Изменение 66 за. Против. Въздържали се. Ще проверим, че с електронно гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се с съвсем малко гласове повече. Компромиси за, против, въздържали се, приема се. Компромиси от за, против, въздържали се, приема се. Изменение 85. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се компромис К. За. Против. Въздържали се. Приема се. Параграф 9. Изменение 94 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис Л за, против, въздържали се, приема се. Изменение 99 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 101 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 102 за, против, приема се. Изменение 103 за. Нека да проверим чрез електронно гласуване по 102. Начало на гласуването. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. 103 за. Против. Въздържали се. Приема се. 104. По него не се гласува. След това електронно гласуване по целия доклад. Начало на гласуването. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 42 гласа за 8 гласа против. Поздравления за докладчика. So, dann ist aufgerufen der 5. Точка 5 от дневния ред. По какъв начин ОСП може да подобри създаването на работни места в селските райони? Компромис А. За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 Изменение 25 за, против, въздържали се. Ще проверим чрез електронно гласуване начало на гласуването. Гласувахте ли всички край на гласуването? Отхвърля се. Изменение 26 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис Б за, против, въздържали се, приема се. Изменение 35 за. А, изменете компромис С, поправя се ораторът. Компромис С. Е, за, против, въздържали се, приема се. Сега вече стигаме до изменение 35 за, против, въз... приема се. Изменение 36 и 37 гласуваме заедно по тях за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис Д за, против, въздържали се, приема се. Компромис Ф за, против, въздържали се, приема се. Изменение а, извинете, компромис Е, поправя се председателят. Компромис Е, за. Против, въздържали се, приема се. Изменение 49, за. Против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 51, за. Против, въздържали се, приема се. Изменение 53, за против, въздържали се, приема се. Компромис П за, против, въздържали се, приема се. Изменение 54 за, против. Мисля, че се приема, но нека да проверим, че с електронно гласуване. Гласуваме по изменение 54. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. Приема се. И изменение 56 за, против, въздържали се. Мисля, че се е отхвърля, но нека да проверим. Начало на електронното гласуване по изменение 56. Край на гласуването. 34 гласа против. Компромис Х. За. Против. Въздържали се. Приема се. След това. Изменение 59 и изменение 60. За. Против. Въздържали се. Гласуваме по изменение 59 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис И за, против, въздържали се, приема се. След това 69, изменение 69 за, против, въздържали се, отхвърля се. 70 за, против, за, за. А, това не е разделно гласуване, нормално гласуване. Гласуваме по цялото изменение 70 за, против, въздържали се, приема се. След това 71, мисля, че отпада. 71. По изменение 71. За. Против. Въздържали се. Да проверим, че с електронно гласуване. Гласуваха ли всички? Приема се. След това 72 за. Против. Въздържали се. Приема се. 73 за против, въздържали се, приема се. Изменение 74, тук имаме разделно гласуване. Гласуваме по първата част. За, против, въздържали се. Мисля, че първата част се отхвърля, тогава втората част отпада. Нека да проверим чрез електронно гласуване 74 първа част. Гласуваха ли всички? 25 на 25. Значи всъщност ще трябва да гласуваме и по втората част. Гласуваме направо електронно. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. След това 75 за. А против? Седемдесет и пет електронно гласуване. Гласуваха ли всички? Приема се. 76 за. Против. Въздържали се. Приема се. 77 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис Йод. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 90 за. Против. Въздържали се. Нека да проверим чрез електронно гласуване. 90. Гласуваме електронно по изменение 90. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Компромис К. За. Против въздържали се. Приема се компромис Л за против. Въздържали се. Приема се. Изменение 99 за против. Нека да проверим чрез електронно гласуване 99. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Изменение 100 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 101 за. Против. Въздържали се. Приема се.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 Приема се 123 за. Против. Въздържали се. Ще проверим чрез електронно гласуване по изменение 123. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 124 и 125 за. Против въздържали се, отхвърля се. Компромис О за, против, въздържали се, приема се. Изменение едно за, против, въздържали се, приема се. Изменение две за,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 целият доклад. Начало на гласуването. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. И резултатът е 37 гласа за, 7 гласа против. Поздравления за докладчика. И сега стигаме до точка 6 от дневния ред. Оценка на стратегията на Европейския съюз за младеща 2013-2015 година. Компромиса за, против, въздържали се, приема се. Компромис Б за, против, въздържали се, приема се. Изменение 14 за, против. Ще проверим чрез електронно гласуване, начало на гласуване по изменение 14. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. Приема се. Компромис С. За. Против въздържали се. Приема се. Компромис Д за. Против. Въздържали се. Приема се. След това изменение 31. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 32 за. Против въздържали се, приема се. Изменение 33 за, против, въздържали се. Ще проверим, че с електронно гласуване гласуваме по изменение 33. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. 30 за. Изменение 40 34, извинете, с една езикова корекция. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 35 за. Изменете, компромис е, поправя се председателят за. Против. Въздържали се, приема се. 45 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис F за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 53 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 54 отпада поради компромис F. Компромис Г за против, въздържали се, приема се. Компромис Х за, против, въздържали се, приема се. Изменение 74 за, против. Нека да проверим чрез електронно гласуване по изменение 74. Гласувахте ли всички? Приема се. Изменение 75 за. Против. 75. Ще проверим чрез електронно гласуване. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. 26 гласа за, 20 против. Приема се. Изменение 76. Много ви моля, гласувайте по-отчетливо. 76 за, против, въздържали се, приема се. Компромис и за, против, въздържали се, приема се. Изменение 65 за. А не, то отпадна, извинете. Изменение 79 за, против, въздържали се, приема се. Значи, изменение 80 има едно изменение, което обаче изглежда на мен не ми е известно в момента. Значи, ще трябва да гласуваме заедно с устното изменение за, против, въздържали се, приема се. След това изменение 82 за, против, въздържали се, приема се. 83 за, против, въздържали се, приема се. 84 за, а не, извинете, 85 за, против, въздържали се, приема се, 86 за, против, въздържали се, приема се, 70, 87 за, против, въздържали се, приема се. 87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 92, по него не се гласува. И вече гласуваме по целия доклад, начало на гласуването. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. 47 гласа за, 4 гласа против. Сърдечни поздравления на докладчика. С това приключихме електронното гласуване. Много ви благодаря за участието. И отново спазихме времето. Преминаваме към точка 7 от дневния ред дейностите, въздействието и добравената стойност на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията през периода 2007-2014 година. Моля тези, които желаят да напуснат залата, да разговарят навън, а не в залата. Моля, пазете тишина. Докладчик е Мариан Харкин по този доклад. Мариан Харкин получава думата. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да благодаря на всички колеги, които внесаха изменения. Те са 163, управляем брой. И вместо да разглеждам всяко едно измерение, за което нямаме време, ще ги обединя и ще коментирам някои от тях. Но всъщност основната ми цел е да изслушам мненията на колегите и да изслушам тяхната аргументация. Има много изменения, свързани с прогнозирането на промените и преструктурирането. Проведахме този дебат, когато обсъждахме ЕПФГ миналия път. Включихме някои коментари в новия регламент – но тъй като регламентът е за съкратени работници, е много трудно да се използва за прогнозиране на преструктурирането. Само по себе си е хубаво да се обърне внимание на управлението на промените и избягване на загубът на работни места. ЕПФГ в момента не може, не може да постигне това и искам да чуя идеите на колегите за това как според тях може да се използва за тази цел. Така както го разбирам, не може. Така че готова съм да обсъдя въпроса, но не съм много сигурна как точно може да стане. Има някои положителни изменения за ползата от кооперациите и търговската политика. Те доразвиват идеята, която аз бях изразила за това, че ЕПФГ не може да се използва като смокинов лист от комисията и тя да се, и тя да се оправдае, като каже, че има много загубени работни места, но пък имаме ЕПФГ. Има доста изменения по търговските споразумения. Според мен не име тук мястото. В някои от тях е дадена доста детална информация не че не може да се спомене ТИТИП, но не смятам, че тук е мястото да се, доразви, да се развие подкрепата или възражението срещу ТИТИП. Разбира се, е, общ е, коментар може да се включи няколко изменения за усъвършенстване на регламента по посока на повече прозрачност, среща моята подкрепа. Също така да се обърне повече внимание на МСП и за това как е, работниците от МСП могат да спечелят от ЕПФГ. Диалогът на всички етапи от заявлението и изпълнението. Е, има едно изменение за политика за реконверсия. Може би, Ансандър, ако някой може да ми обясни тази идея има няколко изменения за намаляване от 500 на 200. По принцип не съм против, но това е разискване, което проведахме миналия път. Искам да кажа на колегите, че има една възможност, при която държавите членки могат да подадат заявление за по-малко от 500. 15-16% от всички заявления през последните години са за много по-малко от 500. Така че тази възможност съществува и възможността се използва доста на широко, може би не от всички държави членки. Затова не съм сигурна, че промяната на регламента в тази насока ще бъде полезна. От миналия път знам, че има колеги, които смятат, че цифрата трябва да е по-ниска, други се съпротивляват активно. Моята позиция е, че след като съществува възможност за изключение, това е достатъчно държавите членки да подадат заявления за по-малък брой. Доста, по, доста голям брой изменения за ускоряване на процедурите. Ние ги разгледахме. Миналия път обсъдихме този въпрос – Готова съм да разговарям с колегите, които са готови да представят конкретни идеи за това как да спестим време. Има редица положителни изменения за обучението, доста изменения за е, изключения за младежи, които нито учат, нито работят. Има няколко изменения във връзка с е, броят на жените. Не съм сигурна какво можем да предприемем, но ще разговарям с колегите. Има няколко изменения за необходимостта страните да имат гъвкавост по отношение на различни заявления така че да, да се даде възможност на съответните агенции да си вършат работата. Съжалявам, че има някои колеги зачертаха моя, моята точка за преквалификацията. Фактът, е, че хората е, повишават своята пригодност за заетост, че сега са готови да търсят работа, и особено младите хора, които нито учат, нито работят, много от тях никога не са работили, мисля, че тези въпроси са важни и се надявам, че ще можем да постигнем съгласие. Има някои изменения е, за сегашното ниво на заетост в сравнение с предишни нива. Готова съм и този въпрос да обсъдим. По член на 7б има таван, ограничение и той дал повод за няколко изменения. Аз мисля, че миналия път ние положихме доста усилия да го намалим. Постигнахме известен успех. Аз самата съм за това ограничение да бъде ограничено, но в хода на консултациите по този доклад посланието, което получих, беше да не пипаме това ограничение, да дадем гъвкавост на работниците. Днес в заявлението на Белгия се използват само 5%, за да се помогне на работниците с а, помощи за мобилности, мобилности и други стимули. Но по време на консултациите получих послание в противоположен смисъл. Има някои изменения и за размера на ЕПФГ. Това са общите въпроси, повдигнати от колегите. Благодаря на всички. Ако имате конкретни изменения, особено тези, които споменах, ще бъде добре да коментират по-подробно, но се надявам при всички случаи между е, всички нас е, да има добро сътрудничество. Благодаря на Мариан Харкин. Сега докладчиците в Сянк. Чаба Шогор от името на е, ЕНП. И аз се радвам, че има толкова много изменения, които говорят за сериозността на проблема, предизвикан от глобализацията. Говори и за значението на ЕПАФЕГ. Някои от измененията са насочени към решаване на въпроси, които не попадат в обхвата на ЕПФГ. Някои от тях са доста разбираеми. Приветствам измененията на самата докладчика за значението на оценката на потребностите на пазара на труда, за да се улесни бързата реинтеграция на съкратените работници, значението на експедитивната намеса от страна на държавите членки, необходимостта от проекти в производство, строителната индустрия, и да се достигне до максимален брой скратени работници от МСП. И очакваме е, да постигнем е, разбирателство е, с докладчика и докладчиците в сянка, госпожа Марита Овскок. И аз бих искала да благодаря на госпожа Харкин за работата и благодаря и на всички докладчици в Сянка за добре обмислените изменения. Радвам се, че ще работим заедно и се, и се радвам, че всички се отнасят толкова сериозно към ЕПФГ. Той играе много важна роля и наш дълг е да подкрепим негово, неговото усъвършенстване. Радвам се, че подобна позиция се споделя от няколко политически групи. Измененията на социалистите и демократите са свързани с въпроси, които вече повдигнахме в парламентарната комисия. Първо, споразумението е, търговските споразумения често създават ситуации, които и налагат подкрепа от ЕПФГ. Трябва да е ясно, че ЕПФГ не е решение на загубата на работни места в резултат на лоши търговски споразумения. Не, че сме против споразуменията, но нека не решаваме, не, не създаваме проблеми с едната ръка, с другата да се опитваме да ги решим. ЕПФГ разполага с ограничени средства за ролята, за която е призован да играе. Ние настояваме за повече финансиране, но нека фондът да се използва само за онези случаи, в които той е най-нужен там, където цели сектори са засегнати. Той е необходим за структурно адаптиране, не, не за отделни предприятия. Също така внесахме изменения за европейски правила за преструктуриране, които да са, имат задължителен характер. Парламентът и в миналото е настоявал за това пред комисията и е крайно време това да стане. ЕПФГ е предназначен за спешно е, е, използване. Той не може да бъде спешен инструмент, ако непрекъснато се е, прибягва до него. Държавите членки трябва да предприемат отговорност за своите дейности. Искаме по-добър надзор върху ефективността на средствата, използвани от ЕПФГ. Искаме и повече прозрачност. Това е необходимо, защото при наличието на ограничени средства те трябва да се използват навременно и добре. Благодаря ви за свършената работа до сега, госпожо Харкин, и ще ви подкрепяме в работата, която ни предстои. За ЕКР господин Красноревски. Той обаче отсъства. Не виждам и някой, който да желая да се изкаже от негово име, така че давам думата на Лин Байлен от Обединената левица. Благодаря, господин председател, и аз благодаря на докладчика за проекта доклада. Искам да се изкажа по някои от конкретните изменения, по-конкретно във връзка с използването на ЕПФГ в Ирландия един от най-големите проблеми е липсата на навременно и ефективно използване на програмите по ЕПФГ, в резултат на което на комисията бяха върнати милиони неоползотворени средства и по този начин работниците бяха лишени. В Луфтханза Техник, например, не бяха не бяха използвани средствата на стойност 1,5 милиона. Има проблем с прозрачността относно прилагането на ЕПФГ на национално ниво. Също така настояваме държавите членки да имат агенция, която да изпълняват програмите по ЕПФГ тези агенции трябва да имат а, а, правомощия за а, отчетност пред различните институции. Също така предлагаме отчетност в средносрочен план пред съответните органи. Тук трябва да се включват а, разчети за отделни разходи, за да не се стигне до неоползотворяване на средствата. Също така трябва да има публична информация за изпълнението и също така и разчети за изразходването на средствата. Това е в интерес на прозрачността и отчетността. Приветстваме разширяването на периода на, за изпълнение на две години. Също така призоваваме комисията да промени е, да удължи периода от момента на одобряването. Това е резултат от е, консултациите с заинтересованите страни. Също така анализирахме въпроса с обучението. Някои от курсовете продължават няколко години, а средствата предоставянето на средствата спира по средата на обучението. Смятаме, че това трябва да се промени, така че да се даде възможност да се довърши обучението. Също така в държавите членки не винаги се използват средствата. Ние призоваваме и младежки организации да участват на етапа на изпълнението, защото това ще осигури достъп до необходимите средства. Смятаме, че държавите членки трябва да имат правомощие да а, взимат решение за а, оценка на изпълнението на програмите с конкретен акцент върху а, младежите, които нито учат, нито работят. Колеги казаха, че средствата са ограничени, така че трябва да има ефективно използване. Също така, по Това са някои от измененията, които предложихме и се надяваме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 compromises with the rapporteur. Thank you. Dankeschön. Благодаря. Лаура Ачея. Не я виждам тук. Господин Матан за Мара Пицато мисля, че нея ще представлява. Благодаря, господин председател. Аз искам да извиня отсъствието на госпожа Бизото. Аз просто ще прочета текста, който ми предостави, но преди това искам да благодаря на госпожа а, Харкин за чудесната работа, която е извършила и много ясно посочва, че данните не са достатъчни и че анализът а, е, на въздействието е, по тази причина не е съвсем е, точен и че малките и средни предприятия не са достатъчно представени в случая. Сега, мнението на госпожа Мизото е, уважаеми колеги, аз е, споделям е, множеството изказвания и приноса на колегите към този текст и всъщност ние искаме да създадем една обща картина, която е възможно най-пълна и да отразим това, което е направено в миналото и което трябва да се направи в бъдеще. Този фонд за приспособяване на, към глобализацията беше създаден като неотложен инструмент, за да помогне на хората да намерят работа работа да се справят с економическата криза и с глобализацията. Аз се присъединявам към мнението на колегите, които подчертават, че е, миналите интервенции на този фонд показват, че е, комерциалната търговската политика на Европейския съюз и политиката на строги економии на тройката доведе до явления като е, реорганизация, като изнасяне на производства и това провокира безработица сред нас гражданите. Аз, казва тя още, трябва да констатирам, че в момента ефекта на економическата криза се отразява върху малките и средни предприятия, под 60 човека персонал и по тази причина аз смятам, че трябва да се намали прага за а, освобождаване от работа за уволняване, така че да може да се извърши приспособяването. Аз мисля, че е, по този начин едва ли ще се реши въпроса с безработицата. Тя се надява, че е, в бъдеще не трябва да има официално изменение и Европейския съюз не трябва да сключва търговски договори като ТИТИП, които биха довели е, до загуба на работни места и се надява в бъдеще, че ЕФПГ ще се подчинява на принципите на прозрачност, ще има общ достъп за обществеността и е, ще трябва да се извършват постоянни вътрешни мисии за целите на контрола. Благодаря, че изслушахте е, нейното становище от моите уста. Да, чудесно, казва председателят. Сега Приключихме изказванията на докладчиците в сянка. Давам думата на госпожа Агнес Йонгариус. Сега ще използвам тази възможност, че съм в Инта и в ЕМПО, за да кажа няколко думи за становищата в комисията Инта. Там също се опитахме да постигнем компромиси, които надявам се ще помогнат за доклада на госпожа Харкин. Благодаря за свършената работа. Сега ще кажа няколко думи от гледна точка на комисията Интер за глобализацията. Както каза госпожа Осков, Този доклад всъщност не е повод да казваме е, лоши неща за търговски споразумения или пък да се опитваме да коригираме е, лоши търговски споразумения. Важното е да разберем, че дори при толкова добри търговски споразумения винаги има печелищи и губещи Обикновено се надяваме печелищите да са повече, но в някои случаи това не е съвсем така. А пък за работниците в губещите сектори трябва да се намери начин да им се помогне, за да си стъпят на крака и да се върнат в пазара на труда. Може би е добре да използваме вместо губещи райони, а да насочим а, а, исканията към ЕПФГ, за да се помогне на съответните работници и фирми и региони. Това, което се опитахме да изготвим в становището Инта, първо беше да разгледаме много внимателно оценката на въздействието и да съчетаем този подход с по-добра информация и съгласуване и консултации с хората, които участват в такива процеси. В нашето становище от Инта призоваваме дори за национален диалог, работодателите и работниците да седнат на масата преди да са се случили подобни събития. И другото, на което настояваме е да се намали прага за допустимост на ЕПФГ, така че ако искаме да дадем съответ послание. Всъщност този фонд е за онези, които губят в големите битки по линия на глобализацията. Знаят, че има възможности за дерогации Е, имаме някои изменения за инструментите за защита в сферата на търговията, например статута за пазарна економика за Китай. Повечето от тези елементи са в становището на Инт комисията Инте. Надявам се, че те ще бъдат включени в доклада на комисията за етост. И ако имате нужда от допълнителни пояснения, съм готова да ги дам. Благодаря. Арена? Благодаря, Мария Арена. Благодаря, благодаря на Мариан Харкинг за извършената от нея работа на нивото на е, ФПГ е и във връзка с а, този доклад. Също така благодаря и на Марита. Аз съм в същата ситуация, като моята колега, която а, говори за а, безработицата и за заетостта. Аз мисля, че ще трябва да се използва ФПГ е а, и е, във връзка с е, търговските политики, които Съюзът води в момента. Ние искаме да има оценка на въздействието малко по-задълбочена, както е, секторна, така и регионална, за да може да се проследят по-добре измененията. Както ти каза, в е, е най-добрите търговски договори и в някои сектори, в някои региони винаги има губещи. Ние трябва да следим тези изменения, за да имаме имаме договор, такъв какъвто желаем. Що се отнася до фонда, трябва да бъдем много внимателни, най-вече във връзка с най-засегнатите региони, когато имаме секторно преструиране, е, концентрирано върху определени сектори, ще трябва да вземем предвид обезлюдяването на тези райони, защото не е достатъчно да бъдат е, е, преквалифицирани работниците в този регион. И след това фондът, който да се създава работни места, за да може да се запази връзката с региона, ми се струва нещо много важно, наистина важно и трябва да го подкрепим абсолютно повече, отколкото в момента го подкрепяме, защото наистина трябва да следим е, европейските региони да не е, губят своята активност и своето население още нещо във връзка с е, фонда. То е свързано винаги с въпроса за а, включването. Е, казва се, че трябва да има конкретно участие в е, това, тази мярка, но е, регионите, където има голяма безработица, това може би ще е много трудно да се предостави възможност за мобилност на млади хора с ниска квалификация. Трябва да има специфични програми за тези млади хора. Тази сутрин а, е, говорихме за такива програми. Трябва да се а, е, подкрепят такива програми и повече средства за а, е, хората, които са с ниска квалификация. И разбира се, този фонд не може всичко да уреди, но има и други фондове, които уреждат редица проблеми, като Европейския социален фонд, но не трябва да се смесват целите на различните структурните фондове трябва да не очакваме от ФПГ, дотиран с 150 милиона, да реши всички задачи. Трябва да се прибягва към други фондове, като социалния фонд или ФЕДЕР, които да дадат възможност за подкрепа на хората в неизгодно положение. Благодаря. Благодаря, казва председателят. С това приключихме дискусията на членовете на комисията. Сега моля да се изкаже представителят на комисията, Джилът Тамаш. За комисията, моля, кой желая да се изкаже? Благодаря, господин председател. Съвсем накрая искам съвсем откровено да благодаря на вашата комисия и на докладчика за отличната работа и за дебата, който проведохте. От името на комисията искам да направя общи коментари по групи изменения, не по отделни изменения. Както каза и както започна госпожа Харкинс, трябва да се започне с очакването на реструктурирането. Всъщност това не е правило в фонда ЕПФГ. Целта не е да, а, да се въведат съответните промени, а по-скоро да се коригират ефекта от някои споразумения. Още в началото искам да подчерта, че това не е целта на този фонд. Няколко думи за това, какво може да направи комисията още в момента в фонда има една структура, която дава възможност взаимно да се учим на някои неща. И агенциите, които реализират този фонд, се срещат два пъти годишно, за да обменят опит. Там се опитаме да очертаем най-добрата практика в, държави, в различните държави членки и да споделим опита, който агенциите са натрупали. По-специално с държавите членки, които за сега не работят съвсем така успешно. От гледна точка от по-доброто прилагане е ключова дума целевите мерки към МСП са ключов елемент в тези срещи, където държавите членки обменят опит. Искам да посоча, Имаше и нещо такова в препоръките, че има ясна роля да се подобри комуникацията по този фонд, така че повече заинтересовани страни, регионални и местни власти да познават потенциал на този фонд. Накрая още веднъж ще благодаря на докладчик и на докладчиците в Сянка за коментарите, които направиха. Те ще бъдат взети предвид благодаря, колеги. Благодаря. В заключение давам думата на Мариан Харкин. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички е, колеги, които се изказаха, докладчиците в сянка и другите колеги. Съвсем накратко. Съгласен съм, че става дума за концентрация в строителството и някои други сектори. Да, има някои добри изменения, които поясняват текста много подходящо. А по въпроса за търговските споразумения съм съгласен с това, което каза колегата, че не бива с една ръка да си създаваме проблеми, а с другата ръка да се опитваме да ги решаваме. Ясно е от измененията, които бяха представени, че този фонд е, по някой път се използва като оправдание от, да речем, е, комисаря по търговията да каже, да, ще има загуби от еди кое си споразумение, но имаме еди къв си фонд и той ще помогне. С 150 милиона годишно не може да се направи това. Добре е да дадем ясна, полити, ясен политически сигнал, че, че не може да се каже, че търговското споразумение трябва да се изключи, ще има загуби на работни места и ако има такива загуби, тогава всичко ще се уреди чрез фонда. Съгласна съм с госпожа Холска за подкрепата за структурна адаптация, приспособяване. Има нужда от по-подробна дискусия по тази част, за да видим какви конкретни предложения да направим. И както беше казано по въпроса за търговията, трябва да изведем един по-ясен политически сигнал. Фонда, който обсъждаме е за спешни случаи, в някои случаи средствата по него не са разходвани. Това понякога е добре, защото в крайна сметка след промените хората намират работни места и няма нужда да получават подкрепа от фонда, което само по себе си е позитивно. И трябва да се прави разлика между позитивните и отрицателните елементи в промяната. Няма предвид средносрочния преглед. Важното е всяка държава членка да наблюдава внимателно как се развива програмата и евентуално да проверят дали могат да използват парите, които, за които са кандидатствали, вместо да, пращат, да връщат парите обратно към комисията. Всъщност, като цяло, 50% са неизразходваните средства и това става по, по различни причини. Някои от тях са позитивни, другите са негативни. Нека да насоча вниманието си срещу негативните причини и да ги елиминираме. Съгласна съм с идеята за водещите агенции. Трите години спомням си, че много настоявах на тази идея при последния преглед на нормативната уредба. Не получих подкрепа от колегите обаче – всъщност тригодишния курс е минимален, но многократно се използва въпросът, че, аргумента, че това е спешен фонд. Тези неща, казват те, обучението се урежат чрез социалния фонд. Подкрепям дерогацията за потребностите до 2017 година. Госпожа Вана говори за член 7 б този въпрос е, трябва да се обсъди още веднъж. Надявам се да постигнем съгласие. Госпожа Тезашо наплегна на МСП и това е много важен елемент е, намаляването на прага. Аз е, не съм против намаляването на този праг. Въпросът е дали така ще подобрим регламента. Вярно, че има нужда от прозрачност и достъп до документи. Всъщност, понякога държави членки пречат на това. Тук трябва да поставим доста силен акцент и накрая благодаря за това, което ни препоръчаха от комисията Инта. Две основни неща. Първо, че при всички споразумения търговски има печалищи, печалищи и губещи. Трябва да се прави добра оценка на въздействието можем да очакваме, че да речем огромни количества хора, които загубят работните си места, да речем 600 хиляди, могат да се преместят в друг регион веднага. И затова има нужда от по-конкретна оценка на въздействието. Ние не сме против търговията, въпросът е да се управлява тази търговия Така че ако подкрепяме търговските споразумения, трябва да се предлагат неща, които да водят най- до най-добри резултати. Мисля, че оценката на въздействието и социалния диалог ще помогнат за по-добри резултати. И тези неща могат да се добавят в доклада. А, чух внимателно изказване, слушах внимателно изказването на комисията. Съгласна съм с техният акцент. Може би е добре в доклада в един момент да се каже колко е важен момента, който почета комисията. Мисля, че това е всичко. Да, подкрепям комисията по това, което се опитва да направят, да има обмен на опит между агенциите, които се занимават с фонда. Има и специални програми за тази цел което е изключително важно. Мисля, че това общо взето е общата оценка за изказванията до тук. Много ми е приятно, че повечето, огромното множество от колегите се отнесе положително към доклада. Надявам се, че в крайна сметка ще постигнем съгласие по него. Благодаря на Мариан Харкин. С това ние изчерпахме дневния ред. Гласуването в нашата комисия ще се състои в 15 или 16 юни. До тогава трябва да се направят още някои неща. Пожелавам на всички докладчици в Сянка и на всички докладчици успех в работата. Ще се видим отново на 30 май от 15.30 до 19.30 часа. Това е записано в моя дневен ред, не от 15 до 16.30, е, от 15.30 до 19.30. Още веднъж повтарям, коригирам се от 15.30 до 19 часа. Пожелавам ви приятна вечер и успех в работата.